на миграционната криза върху отрасъла на Транспейския съюз. Ще дам думата на представителя на комисията. Заповядайте, госпожо Тайсен. Вие сте и наш колега. Заповядайте. Uh, Благодаря, господин председател. Уважаеми господин председател, уважаеми депутати, Радвам се, че имам тази възможност да се обърна към вас относно въздействието на кризата с мигрантите върху транспортния сектор в Европейския съюз. Както знаете, имаме невиждани беженски потоци в Европа и няколко държави членки въведоха контрол по границите си. Макар и временен по своя характер, той пречи на нормалното функциониране на шенгенското пространство. Националните заплахи за сигурността доведоха до още по-голям контрол по границите. Сектора на транспорта е един от най-засегнатите. Въвеждането на контрол по вътрешните граници на Съюза, ако се случи за постоянно, не само, че ще попречи на мобилността на европейските граждани в рамките на шенгенското пространство, но и ще компрометира своевременната доставка и обмен на стоки в Европейския съюз. А този обмен възлиза на 280 милиарда. И като тонаж над 1700 милиона тона. Първите резултати от проучването на, на, на комисията на проблема показват, че в краткосрочен план ще има сериозно въздействие а, е, от а, е, подобни мерки, а, е, ако те се въведат постоянно, казвам още веднъж, ще има сериозно забавяне по границите за преминаването на, на хора и стоки и ще има тежест за економиката сектора на товарните превози ще бъде особено засегнат, тъй като за да има конкурентоспособност в този сектор, трябва да има своевременна доставка. И накрая, малките и средните предприятия, които са гръбнака на тази индустрия, ще бъдат много засегнати. Много от тях не печелят много и всяко едно увеличение на разходите им или ще бъде прехвърлено върху крайните потребители, или ще постави под заплаха тяхното съществуване. Комисията има оценки, според които пълното въвеждане отново на граничен контрол с цел наблюдение на движенията на хора в шенгенското пространство би довело до незабавни преки разходи за економиката на Европейския съюз и те ще възлизат на между 5 и 18 милиарда евро годишно. Дългосрочното въздействие е много трудно да бъде е, околичествено. Е, същото въжи и за закосваното въздействие, но може да се очаква, че е, едно такова връщане на граничния контрол може да окаже много сериозно въздействие. Косвените разходи ще засегнат най-вече у нези държави, които е, зависят от вътрешната търговия в Съюза. Освен това, милиони 700 хиляди европейци, които работят в друга държава членка, ще бъдат засегнати. В е, държави като Словакия, Белгия, Унгария има страшно много хора, които пътуват до съседната държава за да работят. Ще се попречи не само на тяхната възможност да се трудят, но и е, на възможността да се прехвърлят по-лесно стоки през границите. Уважаеми госпожи и господа, мисля, че ясно представих какво въздействие би имало въвеждането на граничен контрол заради беженския поток върху економиката, върху гражданите и върху транспортния сектор на Европейския съюз. Ето защо трябва да подчертая, че затварянето на границите между държавите членки трябва да бъде мярка с временен характер и контрола трябва да бъде премахнат максимално бързо. В тази връзка, в своето съобщение от 4 март, съобщението се нарича обратно към Шенген. В това съобщение ние имаме пътна карта за възстановяване на нормалното функциониране на Шенген до края на 2016 година. Колкото повече остане контрола по вътрешните граници, толкова по-трудно и толкова по-скъпо ще бъде да се възстанови средата за бизнес, на която сме свикнали в шенгенското пространство. И Знаете, че предприятията ще трябва да се приспособяват а, приспособяването няма да стане веднага. Ето защо искам да ви уверя, че ние полагаме всички усилия, за да върнем шенгенското пространство към нормалното му функциониране. Същото въжи и за функционирането на вътрешния пазар. Да се надяваме, че това ще, каже, е, ще стане до края на годината. Очаквам с нетърпение вашата позиция сега. Искам да ми кажете как да работим и как да защитим най-добре вътрешния пазар. Благодаря. Uh, благодаря, госпожо комисар. Сега е време за изказванията на представителите на политическите групи. Първо от името на НП Станислав Полчак. Две минути. Заповядайте. Дякую за слово, пане председател. Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, нека първо заявя, че Миграционната криза е проблем общ за всички ни. Тя е огромен проблем за целия Европейски съюз. Погрешно би било да мислим, че някои държави членки могат да избегнат тази криза. Мисля, че всички трябва да понесем последиците от действията си. Впечатляващо бе онова, което каза госпожа комисаря. Цифрите, които цитира, съответстват на статистическите данни в много независими проучвания. Жалко е наистина, че представителите на някои политически групи днес не участват в разискванията. Това са онези колеги, които призовават за затварянето на границите ни. Тези колеги би трябвало да чуят цифрите, които цитира госпожа комисаря и всичко останало, което каза. Онова, което тя цитира, съответства на независимите проучвания. Ако се откажем от едно от основните предимства на Европейския съюз, а именно свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали, нещо от което проистичат огромни печалби за европейските дружества, както и в контекста на обмена с трети страни, то ще се откажем от едно основно предимство за нашите граждани, от източник на просперитет за тях. Свободното движение е източник на просперитет и за дружествата. Все още не сме се справили окончателно с миграционната криза, поради което е поставено на карта свободното движение. Страда и транспортът. Граничният контрол се отразява неблагоприятно върху автомобилния транспорт, върху ЖП транспорта, върху търговията като цяло. Затова смятам, че е от приоритетно значение да се справим с всички тези проблеми. Трябва да се справим с слабостите в охраната на външните си граници и да гарантираме функционирането на Шенген. Ако Шенген спре да съществува, ще претърпим огромни загуби, както справо заяви и комисарят. Председателят от името на социалистите Исмаил Ертук за две минути и половина. Уважаеми господин председател, уважаема госпожо комисар, колеги, нека още в самото начало изясня, че не става дума единствено и само за миграционна криза, а за криза на европейската политика, при това явна такава. Това стана ясно през изминалите седмици. 28 държави членки претърпяха пълен крах в опитите си за справяне с хуманитарна криза. Ако на общо европейско ниво предприемем съгласувани действия, ще можем при всички положения да се справим с тази криза. Сега ще се изкажа в качеството си на експерт по транспорта от групата на социалистите и демократите. Вместо да търсят общо европейско решение, някои държави членки действат на своя глава. Какво правят? Просто отново изграждат междунационални граници, с което премахват едно от най-големите постижения на Европейския съюз – шенгенското пространство. Това не е решение. Нещо повече. Отразява се неблагоприятно върху европейския транспорт, 400 милиона души се възползват от транспортната ни система. Същото въжи и за немалкото транспортни предприемачи. Страда и туризмът, граничните контрол, Контролът по границите забавя доставките, пречи на трудещите се да пресичат границите. Освен това, води и до оскъпяване, оскъпяване за потребителите. Нека ви дам един пример, уважаема госпожо комисар, за отрицателното въздействие на проверките по националните граници върху логистиката. Специалисти по логистика изхождат от допълнителни разходи в размер от 50 евро на час и на превозно средство. Това са разходите, които ще възникнат във връзка с допълнителното време за чакане в резултат от проверките. На германско-австрийската граница и в двете посоки годишно се движат 8 милиона превозни средства, които заплащат пътни такси допълнителните разходи в резултат от проверките по границите биха възлизали на 400 милиона евро само за движението между тези две държави. До края на 2020 година ще сме претърпели загуби в размер от 407 милиарда евро под формата на БВП. Затова призовавам съвета и комисията да не затварят границите. Връщането към системата на границите не е решението на тази хуманитарна криза. Благодаря на господин Ертук от името на ЕКАРЕ. Господин Косма Злотовски. Имате думата за 3 минути. Шановни панство, транспорт... Благодаря ви, господин председател. Дами и господа, транспорта е като нервната система на економиката – Проблемите в транспорта ще доведат до огромни загуби за предприемачите, до нарушавания на доставките и увеличени разходи. Това може да доведе и до съкръщаване на работните места. В контекста на миграционната криза трябва да признаем, че това е безпредседентна ситуация. Транспортният сектор ще бъде изправен пред много проблеми. Получих много имейли от шофьори от моя избирателен район, които описват случващото се в Кале. Описват се много случаи на престъпления и а, други криминални прояви по пътищата. Положението се влушава все повече и повече. Шофьорите са гръбнака на нашата економика. Не говорим често обаче за техните проблеми. Виждал съм снимки, на които се вижда как хора хвърлят камъни по преминаващите шофьори. Кой ще поеме разходите по мониторинга или по възстановяването на щетите? Разбира се, това винаги става за сметка на самите шофьори и на техните работодатели. Те губят стотици хиляди евро ежедневно. Това беше просто един от многото примери за начина по който миграционната криза се отразява на транспортния сектор. Затварянето на железопътните връзки между държавите членки и това, което в момента се случва в Средиземноморския регион, също са фактори. Едностранното въвеждане на граничен контрол също се превърна в реалност. Всичко се отразява на транспортния сектор. Дали това ще продължи и за в бъдеще? да не се стигне до там шофьорите да, да започнат да губят живота си, защото не могат да се защитят от атаките на мигрантите или просто защото са прекалено уморени за да шофират. Приканвам всеки го да помогне за намирането на необходимите финанси, за да инвестираме в сигурността на шофьорите и на транспортния сектор като цяло. Инвестираме много в инфраструктура в Европейския съюз. Нека да вземем предвид и влушените работни условия на шофьорите в следствие на мигрантската криза. Нека да помогнем на тези държави, които са по външните граници на Европейския съюз. Ако няма сегнат контрол по външните граници, нищо няма да ни помогне. Шенгенското пространство просто ще се разпадне. И това ще се отрази пагубно не само на моята държава. Приканвам Европейската комисия да прилага вече действащото законодателство, защото към момента това не се прави. Благодаря ви, казва председателят. Благодаря ви за вашия призив. Сега Матис Милтенбург, две минути. Благодаря, господин председател. Нека да подчертаем, че беженската криза в крайна сметка е най-вече хуманитарна криза и страданието на хората не може да се измери с цифри. Но в сектора на транспорта също има сериозно въздействие. Поради беженския поток, държавите членки едностранно, без координация, въведоха временен граничен контрол и това оказва въздействие върху пътуващите стоки и хора. И се пречи на шенгенското сътрудничество. Сега комисията иска с помощта на, на различни мозъчни тръстове да се поправи положението. Има големи разходи. 58 милиарда твърдят някои мозъчни тръстове. И между 1,7 и 7,5 милиарда годишно допълнително е, като допълнителни разходи. Имаме нужда от единна политика, за да решим проблема с бежанците. Трябва да има европейска гранична и брегова охрана, трябва да има единна процедура за убежище за всички държави членки, за да може да има и законна миграция в Европа. Е, същевременно трябва да се върнем към шенгенско пространство без вътрешни граници. За да стане това обаче трябва да има по-добро управление на беженската криза и от хуманитарна гледна точка, а от друга страна пък транспорта трябва също да бъде подпомогнат. Призовавам комисията да разгледа последиците за транспортния сектор е, поради иммигрантската криза и освен това призовавам да се върнем към шенгенското пространство, такова каквото го познаваме. Има данни е, и за железопътния транспорт. Мисля, че трябва да водим разговор между институциите. Европа в крайна сметка плаща висока цена за разделението и за политиката на държавите членки. Благодаря. От името на групата на Обединената левица Таня Гонсалес Пенес. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Когато се обсъжда тази тема, трябва да се вземат предвид многобройните аспекти. Съгласна съм с това, че трябва да разглеждаме миграцията като явление от много различни призми, ако искаме да постигнем устойчиви решения в средносрочен и дългосрочен план. Така, например, трябва да изтъкнем ролята на търговската флота и на военноморските сили при спасяването на мигранти в открито море. Върховният представител заяви, че в Средиземноморието, Средиземноморието е миграционният път, който взема най-много жертви в Европа. И това наистина е така. В момента дори ни е трудно да локализираме намиращите се в открито море хора. Затова флотата ни играе голяма роля при спасяването на тези хора. Става дума за търговската флота роля, която дори не е подготвена да изиграе. Трябва да повишим капацитета в държавите членки, така че да могат да провеждат издирвателно-спасителни операции. Трябва да предоставим необходимото оборудване и на корабите на търговската флота. При разискванията поставяме акцента единствено върху конкурентоспособността и свободното движение в рамките на вътрешния пазар. Напълно осъзнавам, че тези въпроси са важни за всички ни, но наистина е тревожно това, което разискваме днес, защото се наблюдава консолидиране на мафията за трафик на хора. Заплащат се около 1000 евро на човек. Тези хора биват превозвани в камиони. Трябва да анализираме положението. Не можем да си затваряме очите пред факта, че загиват хора. Спомняте си какво стана неотдавна в Австрия. Там загинаха десетки души в хладилен камион. Срамно е онова, което се случва. Трябва да направим така, че шенгенското пространство да функционира ефикасно. Ако наистина сме толкова загрижени, ако искаме пазарът ни да функционира безпрепятствено, то защо сключваме споразумения с Обединеното кралство, които възпрепятстват всъщност свободното движение. Не може да се стига до Европа на двете скорости. Ще се справим по-добре в Европа, ако обърнем повече внимание на правата на човек. Благодаря на госпожа Гонсалес Пенес от името на Зелените Каримадели за две минути. Скъпи колеги, трябва да обсъдим въздействието на иммигрантската криза върху транспортния сектор в Европейския съюз. Като за начало нека да ви кажа, че тази формулировка доста ме притеснява когато виждаме, че от юни 2015 година има мигранти, които умират в тунела под Ламанша, не може да говорим, че това се отразява на транспортния сектор. През август 2015 година десетки умират в ходилен камион в Австрия. Отново ли и тук страда транспортният сектор, ще кажете вие? 4000 загинаха от 2014 година насам в морето. Не морският транспорт пострада от това. Винаги сочим с пръст мигрантите. Нека да ви кажа а, кой действа по този начин в а, групата от крайно дясното. Госпожа Арно Тю от Фронт Национал миналата, год... миналата седмица представи предложение за изменение на регламента за брегова и гранична охрана. В своето предложение тя казва, че е жалко, че в мигрантската криза, и тук цитирам, стотици търговски плавателни съда през 2015 година е трябвало да се отклонят от траекторията си, за да ходят да спасяват някакви мигранти. Нека да сме сериозни. Проблема не са бежанците, а тези, които са посредници. Проблем е конфликта в Сирия, но най-вече проблем е невъзможността на държавите членки да осигурят достоен прием на всички тези хора. На Европейската комисия и на всички колеги бих искала да отправя следното спешно искане. Не може да говорим за въздействие на иммигрантската криза върху каквото идея, ако не сме направили всичко възможно, за да сложим край на тази криза. На моята територия има един кмет, Гронт Сен, който е голям светец, Дамян Карел. Та този кмет организира бежански лагер, в който приема бежанци. А в другите държави, в България, например, бежанците биват връзвани, изправени до стената в Австрия, например. Европейския съюз трябва да бъде на висота, защото в противен случай всички ние трябва да се засрамим. Всеки от нас носи своята част от отговорността. Ние сме отговорни за всички наши действия. Така че да спрем да сочим за виновни само бежанците. Благодаря, госпожо депутат. Благодаря ви, госпожо Дели. Честно казано, не виждам Георг Майер. Най-вероятно той не е в залата. Но виждам госпожа Кристина Морвай, така че заповядайте. Минута и половина. Е, е Благодаря, господин председател. 6 години и половина вече съм депутат тук в парламента. И не съм се научила да мисля по европейски начин. Не ме разбирайте погрешно. Не, че съм се развила кой знае колко интелектуално, но от друга страна се научих по какъв манипулативен начин вие се опитвате да прокарате вашите странни идеи за пред обществеността. Естествено, за тази цел ви служат и е, медии, които ви се подчиняват. Какво точно имам предвид? Госпожа комисаря е тук. Тя представя драматична информация за това колко струва да се върнат вътрешните граници в Съюза, това са пари, които ще ги платят данакоплаците и така нататък. Ами логичният отговор е да се спре масовата миграция. Това обаче няма да стане. Искам да ви кажа, че това просто е една подготовка за едно друго изявление, което ще чуем някой друг път, а именно отворени врати. Всеки трябва да бъде пуснат в Европа. Е, всъщност е, и това може да стане, уважаеми колеги. Само ако обаче иммигрантите бъдат прияти от тези, които искат да ги приемат, а пък нека другите да правят каквото сметнат за добре. Вие обаче се опитвате да наложите усмирителна риза на Унгария. Благодаря, казва председателя на унгарски. Приемате ли синя карта от господин Полчак? Ами, той не е от лошата група, не е Албрехт, не е от Алде, така че мога да приема. Вимием дископа на Полчака. Е, ок... Аз имах предвид господин Полчак, казва председателя. Имате думата. 30 секунди. Нека да ви напомня. 30 секунди, не повече. Благодаря за това, че приехте синята карта, госпожо. Отхвърлям напълно онова, което казвате, но все пак ще се въздържа. На какво се основавате, когато казвате, че затварянето на шенгенските граници няма да има никакво въздействие върху европейските държави? Попитахте комисаря откъде е взела тези цифри. А вие самата имате ли някакво проучване, някакви данни, които казват, че няма да има никакво въздействие върху европейските държави? Госпожа Морвай, много ви благодаря за този въпрос. Е, това означава, че превода не е бил правилен, казва госпожа Морвай. Сега ще се изкажа на английски. Напълно съм съгласна, че има огромни разходи, е, не на последно място за унгарските граждани. Отговора обаче трябва да е следния. Да се спре масовата миграция. Това обаче няма да го направите. Днешната сесия беше просто подготовка за следващата сесия или за последващата, в която ще обявим, че всички мигранти трябва да са законни, всяка миграция трябва да е законна. Ние, унгарците, обаче не искаме нещо подобно, затова не ни го налагайте. Това исках да кажа. Благодаря. Госпожо, казва председателя, уважаеми колеги, е, моля да не забравяйте, че имате 30 секунди за въпрос и 30 секунди за отговор. И сега. Господин Андор Дели за две минути. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Не само кризата и все по-засилващата се конкуренция са сред проблемите на превозвачите. Сред техните проблеми е и мигрантската криза. Поради забавения, свързани с тази криза, те доставят по-малко стоки. Увеличават се и разходите в дългосрочен план. Затруднява се превозът на чувствителни стоки. Затова и не можем да позволим да бъдат поставени на карта четирите свободи на вътрешния пазар. Затова и трябва да запазим Шенген, да спазваме всички свързани с него правила. Работното място на шофьорите на камиони са европейските пътища. Там те са изложени на много опасности, биват заплашвани и изправени са пред по-големи предизвикателства, отколкото в миналото. Безопасните условия на труд са изключително важни за шофьорите. Трябва да се спазва напълно съответната директива за условията им на труд – трябва да им се гарантират здравословни и безопасни условия на труд. Нека помислим и за туризма. Терористичните нападения и опасността от такива се отразяват много неблагоприятно върху туризма. Почти 10% от БВП на Европейския съюз се падат на туризма. Това показва колко е важен този отрасъл. Загуби в сектора на туризма ще се отразят върху цялата европейска економика. Трябва да компенсираме загубите за транспортния отрасъл и отрасъла на туризма. госпожа Аяла Сендер. За две минути, моля. Благодаря ви, господин председател. Отново сме се събрали тук, за да установим високата цена, която ще трябва да заплати Европейския съюз за липсата на координация в своите политики. Е, национален егоизъм, всичко това се отразява смъртоносно на нашите граждани погрешна политика, понякога такава изобщо липсва, коя има е фрагментирана и егоистична. Всичко това води до висока цена. И тази цена ще става все по-висока. Шенгенското пространство беше пространството, което ни обединяваше. Госпожо комисар, съгласни сме с вашето намерение да запазите шенгенското пространство и да запазите отворените граници. За това ще трябва да се въведат обаче по-добри мерки за мигрантите. Не трябва да се стига до турмоз, до малтретиране на хората, които са се загубили е, по своя път в Европа. Необходимо е да се създадат сигурни хуманитарни е, коридори. Още от самото начало осигуряването на транспорт можеше да спаси десетки човешки животи. Необходимо е да има дори въздушен коридор за тези, които желаят да се насочат към някоя друга държава директно от Гърция. Доста грешки допуснахме. И сега всеки трябва да поеме своята част от отговорността. Необходимо е да действаме координирано, да осигурим транспортни услуги на всички и добри условия на труд на шофьорите. Някои националистични правителства се противопоставят на свободното движение на работниците. В Португалия е доста трудно да се извършва трансгранична дейност. Не може да развиваме вътрешния пазар, като потъпкваме социалните и човешки права. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо депутат. Сега господин Ангел Джамбаски, минута и половина. Кое барцо, пане пешеводничонце? Уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар, отново сме свидетели на дебат свързан с нелегалната миграция и отново сякаш говорим на различни езици въпреки че има превод на всичките официални езици. все пак ми се струва че има колеги в залата които не разбират разликата между бежанци и нелегални мигранти и не правят тази разлика толкова после за тях после се учудват и плачат когато има атентати в париж и в брюксел но това са други теми. освен множеството социални проблеми увеличаващата се заплаха от терористични атентати кризата с нелегалните мигранти силно въздействие на европейската икономика в частност на транспортния сектор международните превозвачи са изключително притеснени че ако кризата се задълбочи все повече държави членки ще затегнат граничния контрол и това е с основание и ще има негативно отражение върху функционирането на вътрешния пазар милиони загуби в транспортния сектор. според европейската комисия загубите ще са между пет и осемнадесет милиарда евро и това ще доведе до увеличение на цената на транспортните услуги и ще обезкуражи хората да пътуват из европа. за да запазим шенген и следователно функционирането на единния вътрешен пазар трябва да засилим контрола на нашите външни граници каквато е българската граница. и трябва да приключим с това лицемерие едни държави да бъдат приемани в шенгенското пространство а други не защото за нас вече не е важно за нас българите да бъдем в това пространство защото то не ни носи нищо а не да сключваме позорни споразумения с турция и да я молим да ни пази границите каквото между другото гласувахме и днес когато призовахме турски да стане официален език на европейския съюз. Чутовна грешка, но за това друг път. Само така ще затвърдим свободното движение на хора и стоки в Съюза. Благодаря за вниманието. Е, Господин Джамбазки, изказалата се преди вас, госпожа Инеса Яла Сендер, иска да ви зададе въпрос по процедурата синя карта. Ще отговорите ли на въпроса? Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да припомня на уважаемия колега, че беженците и мигрантите не са терористи. Грешите, колега. Уважаема колега, това не беше много въпрос по скоро констатация тоест нарушението на правилата на европейския парламент но все пак ще ви отговоря. заповядайте на нашата граница на нашата граница между българя и турция и тогава ще поговорим кои са бежанци кои са нелегални иммигранти и така нататък. ако вие твърдите че множество млади годишни мъже с военен вид и подготовка са майки с деца аз смятам че вие грешите. но все пак заповядайте. Eh, Благодаря и сега и за Скун Билбао Комисария. Благодаря ви, господин председател. Госпожо комисар, доста говорихме за хуманитарните и политически последствия на мигрантската криза. Е, говорихме също за възобновяването на граничния контрол. Всичко това само ще увеличи разходите за транспортния сектор. Говорим за загуби на стойност милиарди евро. Това неизменно ще се отрази и на фондовете, които ние отделяме в рамките на споразумението ЕС Турция. Какво ще се случи, ако отново се въведе граничен контрол и в, върху транспортния сектор? Та в този контекст бих искал да попитам две неща. Какво ще направи Европейската комисия, за да избегне популистските и едностранни мерки, които навреждат на свободното движение на стоки в Европейския съюз? На второ място, какви мерки предвиждате, за да може да се поемат тези разходи, които със сигурност ще се отразят на конкурентоспособността на економиката на Европейския съюз? Благодаря. Благодаря ви, казва председателят. Сега Госпожа Мари Кристин Вержия, две минути. Благодаря ви, господин председател, за това, че се опитвате да говорите на всички официални езици на Европейския съюз. А, плавателните съдове над 800 спасиха над 400 човека в Средиземноморския регион. Трябва да приветстваме тези техни действия. Тези хора изпълниха техния дълг при спазване на международното право. Те по него спазиха. Същевременно все повече плавателни съдове наистина се отклоняват от траекторията си, за да не срещнат мигрантски лодки. Това има своите економически последствия, но и не само. 30 000 човека от 2000 година загинаха в Средиземноморския регион. Пика беше през 2015 година. Европейския континент се превърна в най-смъртоносния за мигрантите. Италия беше за пример през 2014 година, но Европейския съюз отдели само допълнителни 5 милиарда при положение, че спасителните операции струваха 95 а, милиарда. Много средства се отделят, включително и военни. Това е свързано с конкретни разходи. Но трафика на хора продължава. Хората поемат все повече рискове, за да дойдат до Европа. Правят все повече разходи само и само да се домогнат до сърцевината на европейския континент. Този трафик на хора е третия източник на доходи след а, у, търговията с оръжия и с наркотици. Колкото повече трае този ад, толкова повече ще печелят а, посредниците. 13 милиарда евро трябваха за да се затворят границите миналата година. Това за какво послужи? За да се спази международното право или правото на беженците, или за да се спасят човешки животи. Всички трябва да участват в решаването на световната хуманитарна криза, която се развива пред очите ни. Трябва да се изработи мащабна европейска операция за спасяване на хората в Средиземноморието. Трябва да се отворят хуманитарни региони, за да не трябва мигрантите да поемат рискове. Ако държавите членки поемаха своята част от отговорността и спазваха международното право и европейското такова, нямаше да трябва да водим този сюрреалистичен дебат днес. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Вержия. Сега господин Поспишил. Пекне, председо. Много ви благодаря, господин председател. Искам в началото да благодаря на комисаря. И аз съм написал една статия относно потенциалното въздействие върху шенгенското пространство. Нашите експерти смятат, че ако шенгенското пространство бъде премахнато, въздействието само в Чехия ще бъде 500 милиона евро. 5, между 5 и 18 милиарда годишни загуби. Аз мисля, че тези цифри са верни, госпожо комисар. Има и други проблеми. Ако върнем границите, проверките по вътрешните граници, ще създадем трудности за пътуващите, за онези, които работят през граница. Това ще има сериозно въздействие върху малките, кратки пътувания, върху туризма. Тези загуби ще бъдат огромни и аз не говоря само за економически загуби, говоря за духовни загуби, защото хората ще спрат да пътуват, ще спрат да посещават един друг. Нека обаче да споменем няколко думи за доверието у Шенген. Много европейци не вярват на шенгенското пространство, на шенгенската система. Много хора смятат, че би било по-добре да се върнат вътрешните граници в Съюза, но това е защото Европейския съюз не се справя с миграционната криза. Госпожо комисар, за нас Шенген не е изключително важен и за това трябва да отчетете общественото мнение. И освен това, незабавно следва да предложите мерки за справяне с контрабандистите и въобще мерки за решаване на мигрантската криза. Аз много се притеснявам относно системата на задължителните квоти, защото ако въведем такава система, ние няма да подобрим доверието у хората у Шенген, просто ще помогнем за неговото премахване. Благодаря, казва председателя. И сега Франциско Асис. Комисаря. Е, Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, частичното спиране на действието на шенгенското пространство има изключително неблагоприятно въздействие върху беженската криза. Европейският съюз не е в състояние да се справи. Говорейки за Европейския съюз, нямам предвид Европейската комисия, тъй като комисията се опита да излезе с предложение за редица мерки за справяне с кризата. Не бива да забравяме за това. Проблемът по-скоро се крие в поведението на някои държави членки. В последно време редица държави членки извършват действия, които явно са в нарушение на духа на европейския проект. Правителствата на някои държави членки говорят за изключване. Понякога говорят за изключване, понякога правят явно ксенофобски изявления. Тези правителства се опитват да спрат действието на шенгенското законодателство, но шенгенското пространство е от основно значение за Европейския съюз, тъй като един от основните принципи на съюза е принципът на свободното движение. Да ставим на страна отрицателния ефект върху економиката. Нека помислим за ефекта върху цяла Европа. Европейският проект е поставен на карта, именно поради подобно поведение. От економическа гледна точка, както казаха и други колеги, също може да се стигне до много неблагоприятни последици. Затова приканвам комисията да продължи своите усилия, да призове държавите членки да поемат своята част от отговорността и да работят в духа на Европа. Благодаря на господин Асис. Госпожа Агнес Юнхериус за една минута. Благодаря ви, господин председател, госпожо комисар. Миналия месец аз съпровождах един а, а, шофьор на тир, в пътуването му до Обединеното кралство. Това беше нощно пътуване. Наистина очудващо беше това, което видях. Преминахме и през Кале, видях всичко, което се случва там. Шофьорът трябваше да спре в Белгия, след което спряхме и в Кале и видяхме бежанците, които се разхождаха свободно по пътя. През март бяха открити скрити мигранти в един камион, вследствие на което възникнаха много инциденти. Всички ние се безпокоим от економическите последствия от затварянето на границите, но аз лично бих искала да ви попитам, госпожо комисар, дали освен този проблем, не трябва да осигурим и по-добра закрила на всички, които работят в транспортния сектор. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо депутат. Сега започваме процедурата по привличане на вниманието. Шон Кели е пръв. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Знам, че има проблеми в транспортния сектор. Не знаех обаче, че проблемите са чак толкова сериозни. Цифрите, които чухме обаче, не са съвсем ясни. Говорите за диапазон между 5 и 18 милиарда. 5 или 18. Разликата е голяма. Трябва да сме по-точни. Така или иначе, темата е много сериозна. Разговарял съм с превозвачи в Ирландия. Те са изправени пред големи проблеми тогава, когато пътуват до континента, особено в Кале. И както каза последния оратор, тяхната свобода е под въпрос, техния, тяхното здраве. Затова ние трябва да се опитаме да подобрим положението на нашите граници и да подобрим положението на нашите граждани, които търгуват в Европейския съюз. Тук не става дума за това да легализираме е, миграцията напълно. Е, мисля, че можем да решим проблема само ако си сътрудничим в решаването на мигрантския проблем. Благодаря. Господин Мамикинс. Е, Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, за какво говорим днес? Проблемът е следният. Мигрантската криза се отразява върху транспортния отрасъл, но тя има отражение върху всички останали отрасли, върху целия европейски проект. Ако проучим причините за мащабността на тази криза, за това защо въобще възникна, то ще видим, че те се коренят във външната ни политика. Коренят се в грешките, които допуснахме във външната си политика. В продължение на много години държавите членки действаха на своя глава. Мигрантите са от онези държави, където ние сме първопричината за военните конфликти. Те идват от държави, където за тези войни носим отговорност ние и нашите партньори. И тези хора искат помощ тук в Европейския съюз. Това е най-важният проблем. Председателят, благодаря господин Яковчич. Господин председател, господин председател, благодаря ви за дадената ми дума. Надявам се, че ще дадете думата и на други колеги от АОДЕ. В началото вие не казахте дали това ще е възможно. Благодаря ви, благодаря ви. Najveći vrijednosti koje je postigla Europska Шенгенското пространство е едно от най-големите постижения на Европейския съюз. Шенгенското пространство не означава просто лесно преминаване на границите, не означава просто липсата на опашки по граничните а, пунктове. Шенген е нещо много повече от това. Той е символ. Ето защо трябва да запазим шенгенското пространство и за в бъдеще. Необходимо е да направим всичко по силите си за това. Мигрантската криза е голямо предизвикателство. Съвсем няма да е лесно да се справим с него. Това ще ни струва много но шенгенското пространство е символ на нашата свобода. Затова очаквам, че комисията и държавите членки ще направят всичко възможно, за да запазят това пространство. Председателят, благодаря ви. Сега вашият колега Хосе Фария. Жозеф Фария. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Говорим за граници, за Шенген, за мигрантска криза. Средиземно море обаче в момента представлява най-смъртоносното море в света. Хиляди хора, които се опитват да, стигат, да стигнат до Европа, попадат в ръцете на трафикантите, на мафията. Нека да не забравяме, че Средиземно море е външната граница на Европейския съюз и той не може да бъде то не може да бъде затворено, отцепено, там не може да бъде построена стена. Корабите, които използваме, са нашата първа линия за спасяване. От началото на тази година много мигранти бяха спасени и от търговски плавателни съдове. Не смятате ли, госпожо комисар, че трябва да поговорите малко и за мигрантската криза в Средиземно море? Трябва да се обърне по-сериозно внимание на този въпрос и е, Агенцията за морска безопасност също трябва да изиграе своята роля тук. Благодаря. Благодаря. И сега с удоволствие ще чуем речта на комисаря Мариан Тайсън. Е, е, уважаеми господин председател, уважаеми колеги, благодаря ви за много интересните дебати. Разбира се, Комисията работи много активно за решаването на беженската криза. Тя е сред основните ни приоритети, наред с борбата срещу тероризма. Днес бяхме помолени да участваме във вашите разисквания за въздействието на миграционната криза върху транспортния отрасъл. Затова нека се съсредоточим наистина върху тази тема. Проверките по границите трябва да са с временен характер. Те трябва да бъдат отменени най-късно в края на тази година, след изтичането на 8-те месеца. Първоначалното си изявление се спрях върху поетапния план, разработен от комисията, поетапен план за възстановяването на нормалното функциониране на шенгенското пространство. Вече излязохме със съобщение по този въпрос. Отправната ни точка е, че Шенген е едно от най-големите постижения на европейския проект. Нещо, което трябва да опазим. За това и ще направим всичко възможно, за да се възстанови нормалното функциониране на шенгенското пространство. Разходите от премахването на шенгенското пространство ще бъдат в огромен размер за това, колкото се може по-бързо трябва да възстановим нормалното функциониране на Шенген, като отменим проверките по границите. В поетапния план са посочени предпоставките за това, както и действията, които трябва да предприемат държавите членки. Комисията ще следи отблизо положението както по вътрешните, така и по външните граници. Направен е прогнозен разчет на разходите, има и прогноза за въздействието на затварянето на вътрешните граници. Тази сума ще бъде коригирана в зависимост от промените, които ще настъпят. Независимо от това колко високи ще са разходите, може би сумата ще се окаже много по-висока. Искаме при всички положения да опазим Шенген. Знаем, че транспортният отрасъл търпи огромни загуби. Загуби търпят и други отрасли. Неприлагането на Шенген ще доведе до огромни разходи както за економиката, така и за гражданите. Ще се отрази отрицателно върху трансграничния транспорт и свободното движение на гражданите. Надявам се, че заедно ще направим всичко възможно, за да се справим с тази криза, за да възстановим нормалното функциониране на вътрешния пазар и най-вече на транспортния отрасъл, който е от толкова голямо значение за всички национални економики. Мога да ви уверя, че всички комисари, най-вече комисар Булц, ще бъдат на ваше разположение, ще изиграят координиращата си роля по отношение на държавите членки. Благодаря ви още веднъж за разискванията. Благодаря, господин председател. Благодаря. Госпожо комисар, благодаря ви, че